Добро утро на всички. Радваме се, че толкова много колеги проявяват интерес и вече са в залата 7 минути след официалното начало на днешното ни заседание. Така, нека да започнем с приемане на дневния ред. Господин Бусък се извинява но ще се присъедини към нас а, след обед. Започваме с дневния ред за днешното заседание. Започваме с съобщенията на председателят. Първото съобщение morning it has been cancelled, yeah? Thursday, 7. Утре сутринта няма да има заседание, т.е. заседанието от 9 до 12.30 е отменено. За съжаление, поради поканените външни експерти нямаше как да прехвърлим следовното заседание сутринта, така че утре след обед, повтарям утре след обед, ще продължим изискването с експертите на стола. Per email you were informed that the planned vote on oral question. Също така бяхте осведомени, че предвиденото гласуване на устния въпрос за справедливата промишленост за вътрешния пазар беше отменена. Тоест, днес ще гласуваме само два доклада. Имате ли коментари по дневния ред за днес? Ако няма такива, нека да продължим с следващата точка в дневния ред. Приемане на протоколите от предишните заседания. Протоколът на заседанията от 20 и 1 март тази година. Имате ли някакви коментари по протокола? Не. При това положение протоколът се смята за прият и започваме работа по дневния ред. Започваме с точка първа. Предложение за регламент на Европейския парламент и съвета за измяна на директива 2001 на 24 на Европейския съюз. Докладчик е Ливе Йеринг от АЛДЕ. И така, скъп колега, давам ви думата за встъпително стъпително изказване. Бих искал само да ви припомня, че близо 20 години след началото на сътрудничеството в областта на оценките на технологии в областта на здравеопазването, Европейската комисия предлага засилване на сътрудничество между държавите членки в тази чувствителна тема. И тъй като аз съм лекар, съм запознат с въпроса. И така, работим в рамките на обикновената законодателна процедура. Водеща комисия е комисията НВ. Мога да ви кажа, че няма нужда да бързаме. Разполагаме с 30 минути за предвиденият дебат. И започваме с спитаните думи на госпожа Вирин, която заполага с 5 минути. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми представители на Европейската комисия, благодаря ви за присъствието днес. Като докладчик по законодателната предложение законодателното предложение Бих искала с няколко думи да ви представя основните си коментари по предложенията на Европейската комисия. След близо 20 години на сътрудничество на доброволни начала трябва да отбележа, че действително приветствам предложението на Европейската комисия за по-систематично сътрудничество по отношение на съвместните проекти. В момента има над 50 органи, работещи в областта на HTA в Европейския съюз, като използват различни методологии в различните области на ОЗТ, което води до разпокъсване на процедурите. Ето защо ни е нужен един по-цялостен подход относно клиничните аспекти на оценката на здравните технологии. Секторът на здравеопазването е ключова част от економиката ни, като представлява близо 10% от БВП на Европейския съюз. Засиленото сътрудничество ще подобри ефикасността и рентабилността на производството на медицински изделия, промишлеността като цяло и съответно способността ни на световно равнище. Наясно сме, че методологията, предвидена в законодателното предложение, не е достатъчно добре разяснена към момента. Смятам, че координационната група като колегиум от независими експерти по ОСТ от всички държави и членки може да изиграе водеща роля в процеса на подбор и развитие. Смятам, че Европейската комисия би следвало да подкрепи този орган в изборът на методология, като основната цел на съвместните ОЗТ е да имаме единен подход в потребата на методологията, която би трябвало да подобри качеството и надежността на ОЗТ в рамките на целият Европейски съюз. Държа също така да подчертая колко важно е събирането на данни. Събирането на качествени данни е съществено значение, за да гарантираме, че обмяната на информации е се основава в основа на сравними и лесно обработваеми данни между държавите членки експертите. И накрая притеснявам се от предложението за включване на медицинските изделия в предложението за ОСТ. Ако е възможно, бих искала да чуя мнението на колегите и на Европейската комисия за това как те гледат на препратката към регламентът за медицинските изделия, който ще влезе в сила на 20 май 2020 година. Въпросът ми е кои точно категории ще попаднат в процедурата за контрол. Благодаря ви за вниманието. Очаквам с нетърпение разискванията в нашата парламентарна комисия. Много ви благодаря, госпожо докладчик. Коментарите ви засегнаха най-важните аспекти, а именно нуждата да не се регулират прекомерно един, една област, която би трябвало да се работи на доброволни начала. И смятам, че сте прави. В много случаи хората твърдят, е, че Европейския съюз прекомерно регулира всяка област на човешката дейност. А сега е момент е, да дадем думата на докладчите в сянка. Всеки от сполага разполага с две минути време за изказване. Започваме с е, докладчика в сянка на НП, господин Бушой. Много ви благодаря, господин председател. Най-напред е, бих искал е, да благодаря и да поздравя госпожа е, Вирник е, за добрата работа и за отличното ни сътрудничество. Надявам се това отлично сътрудничество да продължи, докато приключим работа по това досие, въпреки че имаме разминавания в някои по някои аспекти. Важно е да се преразгледа директивата за ОЗТ в интерес на пациентите, на експертите в тази област и на индустрията. Знам, че Часто, че някои аспекти на предложението са чувствително изменение, измерение, но не бива да забравяме, че Неодавна се водеше същия, пред, преди 200 десетилетия, извинете, се водеше същия дебат за създаването на Европейската агенция за лекарствата. Знаем, че сега ЕМА се е превърна в една от най-ценните агенции, които допринасят за благоденствието на нашите съграждани. Ще направя няколко коментара по продължението на нашият докладчик. Относно предложението за изменения, които изключват медицинските изделия и медицинските изделия от приложното поле на този, тази директива, има известни съмнения. Давам си сметка, че тези изделия а, с, с, има свои специфики по отношение на изпитването на традиционните а, из, изделия в областта на здравеопазването. Но тъй като, тъй като се предвижда ограничаване само до най-високо рисковите изделия, които вече попадат в процедурата за контрол съгласно регламентът относно медицинските изделия че се разпоръжда ясно кога трябва да се прави на оценка, смятам, че тези разпоредби няма е, прекомерно да натоварят представителите на индустрията и всъщност ще благодетелстват пациентите. Също така смятам, че разполагаме с нужната време, т.е. до крайния срок е 2020 година за медицинските изделия, 2022 година за изделията за инвитро диагностика. По отношение на изменение 18 на нашия докладчик, а именно предложението за координационна група, вместо комисията, тук се питам дали не трябва да сме малко предпазливи, когато даваме възможност на експерти, не част от областната комисия, сами да определят правилата. Смятам, че е по по-добре да дадем повече правомощия на Европейската комисия чрез делегирани актове и да определим много ясни стандарти за определяне на процедурните правила. Бих искал също така да помоля докладчика ни да разясни своето предложение. Вече обсъдихме темата, но за някои от моите сътрудници не стана напълно ясно съдържанието на член на изменение 22 в частност втората част от ам, параграф 2. И накрая като защитник на иновациите смятам, че процедурната рамка за клиничните изпитвания и за съвместните клинични изпитвания, както и за съвместните научни консултации би следвало непрестанно да се усъвременява, за да е ясно, че тези процедури е, съпътстват развитието на науката и дават нужното равнище на гъвкавост, което ще ни даде възможност да направим всеки един момент адекватна оценка на здравните технологии. Благодаря ви. Благодаря ви, че надхвърлихте времето ви за изказване само с минута и половина. Все пак идеята ви наистина са много ценни. Винаги трябва да спазваме темпото на напредъка. В противен случай ще спрем, и ще се наложи да гледаме как другите напредват. Думата има докладчика в сянка на социалистите и демократите господин Попа. Salut și eu uh, inițiativa Comisiei cu privire la un cadru consolidat pentru evaluarea tehnologiilor. Uh, благодаря, господин председател. Приветствам инициативата на комисията. Uh, става дума за технологии, които играят много съществена роля във връзка с медицинските изделия и обслужването на пациентите медицинските изделия трябва е, периодично, редовно да бъдат оценявани. Както вече бе казано, те са много важни е, от гледна точка на технологичните иновации и лечението на пациентите. Данните е, се събират на равнище национални държави и е хубаво да се постигне съпоставимост по отношение на базите данни това е процес, който ние приветстваме. В момента съществуват различни бази данни, различни регистри за данните, е, които не са свързани е, помежду си, а свързването на системите е много важно. Не е съвсем ясно е, как точно ще се отрази стандартизирането на методологията, но при всички положения това е една положителна крачка напред в сравнение с различията в момента. И ще доведе до хармонизация. В сферата на медицинските технологии, държавите членки би трябвало да е, обединят ресурсите и потенциала си, така че да ги използват по-рационално, по-ефикасно. Поверителността на данните в е, сектора здравеопазване е една много е, деликатна тема и пациентите трябва да бъдат защитени съответно. Когато става дума за редки заболявания, констатациите на лекарите трябва да могат да се сравняват и съпоставят. Така че аз мога да си представя една, един отделен раздел във връзка с сравнителните анализи и изследвания на стандартните методи всички, които работят с медицински изделия и технологии, би трябвало да разполагат с тези данни. Това ще помогне за по-ефективно е, изпълнение и ще е, могат по-добре да се оценяват медицинските изделия и технологии. Благодаря. Well, И аз много ви благодаря. Струва ми се коментара ви, за, че коментара ви за защита на личните данни е много важна, но все пак прекомерното регулиране на сектора може да възпрепятства разработването на някои медицински изделия. Както знаете, съществува много голяма палитра от възможности за разработване на подобни изделия. И в някои случаи може да се стигне до сблъсък между защита личните данни и по-нататъчното развитие на някои изделия. Но това е проблема, когато има толкова много регламенти. Има ли други докладчи всеки, който иска да се вземе думата? Изглежда не. При това положение давам думата на други колеги, които биха искали да се изкажат. за по... с време за изказване от една минута. Кой иска да вземе думата по тази тема? Ако няма желаящи, бих искал да помоля представителят на Европейската комисия да вземе думата, така че мога да дам 3 минути на представителят на Европейската комисия. Госпожа Ампелас, имате думата. Много ви благодаря, за това, че ни поканите да вземем участие в днешната разискване. Благодаря и на членът на Европейския парламент, госпожа Верник, за подкрепата изказана в доклада. Припомняме ви, че работата ни не започва с днешното предложение, а се основава на 20 годишно сътрудничество в областта на ОЗТ е в рамките на Европейския съюз и решихме, че е време да се засили ангажираността ни в тази област. Също така ми се струва, че бяха споменати други важни аспекти, като например нуждата да се подобрят на наличните доказателствени данни, както и насърчаването на иновациите, което е основната цел на нашето предложение. Бих искала да се спра на коментарите, свързани с медицинските изделия. В рамките на процес на подготовка на това предложение Европейската комисия изслуша много внимателно притесненията на индустрията за производство на медицински изделия. Много добре сме запознати с тези безпокойства и се опитахме да им отговорим в предложението си. Ако погледнете на първо място приложното поле, както отбеляза и член на Европейския парламент господин Босой, приложното поле за медицинските изделия е много ограничено, т.е. случили сме се само върху медицинските изделия, когато има конкретна добавена стоеност от сътрудничеството, става дума за високорисковите медицински изделия и също така се случаваме само върху тези медицински изделия, които вече са преминали през процедурата на контрол, т.е. те вече са били одобрени от, от групата от експерти. Освен това, те трябва да бъдат избрани от координационната група, която също е съставена от представители на държавите членки. Или казвам с други думи, приложното поле за медицинското изделие е много ограничено и има много голяма гъвкавост за координационната група, т.е. тя може да избере кои медицински изделия да включи. Освен това, се дава и възможност в случай на желание за сътрудничество в други области, това да се извърши на доброволни начала. На второ място, ако погледнете времевият график гарантираме, е, че предложенията няма да съвпаднат. Тоест, нашето предложение, ако бъде е, прието, дори и да сме много амбициозни, ни се струва, че предложението ще влезе най-рано през, в сила най-рано през 2023 година. А до тогава вече ще се прилага регламента с медицинските изделия, т.е. не виждаме някакъв проблем с съвпадение на графика. По-скоро целта е да се намери добро взаимодействие между двата процеса в случаите, когато смятаме, че някои от документите, които се използват в областта на медицинските изделия, могат да се използват и в съвместната клинична работа в рамките на ОЗТ. Третият ми коментар по отношение на медицинските изделия свързана с гъвкавостта, заложена от самото начало в предложението. Признаваме идеята, че съвместната оценка на ОЗТ може да се извърши на по-късен етап, дори и след пускането на пазара. Подължението също така отбелязва особеностите на отрасъла на медицинските изделия и се предвижда специ... възможността да се, раз... да се разработят специфични делегирани актове актове за изпълнение в тази област и има също така възможност за срещи при различни формати на коалиционната група, в зависимост от това дали става дума за медицински изделия или за медицински продукти. Така че като цяло смятаме, че приложното поле за медицинските изделия е много ограничено. Взехме предвид всички притеснения, изказани от представителите на промишлеността и сме готови да обърне повече внимание на тази тема в случай на нужда. Благодаря ви. Смятам, че това, което казахте е много важно, а именно не бива да включваме медицинските изделия, които биха могли да имат вредно въздействие върху пациентите. А сега давам думата на госпожа Виренг с заключителни думи на днешното разискване. Да, благодаря много за отговора, който даде комисията. Благодаря и на докладчиците в Сянка, е, които очевидно са много ангажирани и ще работим добре, струва ми се, в е, рамките на това досие. В досието вече са включени елементи на гъвкавост и аз мятам, че е, заедно с общи усилия ще постигнем добър резултат. Благодаря ви. Well, thank you very much. Благодаря, госпожо Вярник. Да, а, а, вие а, пожелахте също да вземете думата. Благодаря, господин председател. Исках въобще да взема думата, но ще бъда много кратка. Защото в крайна сметка и докладчицата вече отговори, но може и да ми допълнително да говорим с нея. Мисля, че това е важно предложение за Европейския съюз, защото има висока добавена стойност. В нашата комисия ние работиме предимно на, по въпросите на промишлеността, но също така и предвидимостта. Трябва да вземем предвид обаче, мисля, че че тук не, тук не става дума само за начина по който държавите членки правят оценки, но и въобще по какъв начин функционира целият единен пазар на декам, декаментите и за това Смятам, че тази, това предложение може да даде тласък на вътрешния пазар. пазар. И за, за това смятам, че ни наша задача на нашата а, комисия е да, да направим всичко възможно, за да има по-добре, по-задълбочени проучвания и същевременно по този начин да, да, да създадеме е, по-добри условия за единия пазар. Сега, що се отнася до медицинските изделия? Мисля, че няма. Има, има, има възможност да се направи по-добри, да се направят по-добри проучвания, И държавите, държавите членки искат от комисията да създаде условия за по-добри е, за, по-добри сътруд... за по-добро сътрудничество. за затова наистина трябва да направим всичко възможно, за да помогнем на държавите членки да развият по-добро сътрудничество, защото агенцията, Европейската агенция се занимава предимно с аспекти, които са свързани с сигурността и безопасността. Но нямаме никаква, и, никаква разработена методология в областта на ефективността. Затова смятам, че трябва да се вземат мерки за насърчаване на ефек, ефективността, за да може наистина този сектор да, да бъде е, успешен. Също, също така смятам, че освен, освен това трябва да се, да се включи възможност за правене на една по-широка оценка и едни по-добри бюджетни предвиждания за държавите членки. Благодаря ви. Мисля, че вашите препоръки ще бъдат много полезни на нашата колега Виерин. Благодаря ви. Е, трябва да споменем, е, че срокът за внасяне на изменение е 23 май по обяд. В 12 часа изтича срокът. Гласуването в ИТРЕ ще бъде е, на 9 юли все още няма потвърдена дата за гласуване в НВ, а що се отнася до влизането в пленарна зала, това ще бъде първата октомврийска сесия тази година, 2018. И така, приключваме с а, първа точка а, от дневния ред а, по същество, а сега преминаваме към решение на съвета за сключване от името на Европейския съюз на изменение 1 на меморандум за сътрудничество над 19406 между САЩ и ЕС. Виждам първия докладчик, който вече е седнал и е готов, Шон Кели. Трябва да подчертаем някои неща във връзка с проекто становището. Става дума за меморандума, подписан през 2011 от Европейската комисия и администрацията на САЩ. През 2017 година бе подписан съответно изменение на протокола във връзка с препоръка на съвета. Така че тук се предвиждат в това изменение някои разширения на обхвата 218, 102, 218 член е, ще видите, че се споменават в е, е, самото решение. Тук всъщност има една положителна оценка, решението е подготвено Имайте предвид, че става дума за споразумение, което вече е постигнато. Преговорите са приключени с Федералната администрация по въздухоплаването. И така, давам думата първо за 3 минути на докладчика, за да ни запознае с темата. Да, благодаря, колеги. Е, благодаря, господин председател. Съвсем кратък, но конкретен е текста във връзка с изменението на меморандума. Меморандумът за сътрудничество между САЩ и Европейския съюз, както вече стана ясно, съществува от 2011 Постигнати бяха осезателни резултати по отношение на научно-изследователската дейност относно системи за увода най-вече във връзка с Сезар, е, изследване на управлението на въздушното движение в единно европейско небе програмата Единно европейско небе и то най-вече технологичният компонент, който е свързан с NextGen, се ръководи от Федералната администрация за въздухоплаване ФА. Междувременно се предлага е, а, разширяване на обхвата на е, сътрудничеството, е, като се включи и не само глобалната оперативна съвместимост, но и въвеждането в рамките на научните изследвания за системите за ОВД това решение съответства на интересите на Европейския съюз в тази сфера и аз препоръчвам да вземем положително решение. Благодаря ви за вашите уводни бележки. А сега е време да чуем и мнението на докладчиците в Сянка. Аз вече споменах, че господин Кели ще говори първи като докладчик сянка по това предложение за две минути. Можете да изложите вашето становище. Благодаря ви, господин председател. Нещата се отнасят до сътрудничеството между САЩ и Европейския съюз. Би трябвало да приветстваме е, новото предложение, защото това ще разшири и задълбочи е, сътрудничеството, което е от интерес и за двете страни и естествено ние трябва да разгледаме отделните аспекти и да прокараме пътя за едно продължаващо сътрудничество в по-дълъг срок. През 2011 е подписан на меморандума. Той е много важен за въздухоплаването и за транспорта изобщо, но най-вече за гражданското въздухоплаване става дума тук. Ръководството, управлението на технологичния компонент и на програмата NextGen към единно европейско небе е, доведоха до добри резултати и така е, ние ще можем да задълбочим сътрудничеството е, и в развойната дейност и въвеждането на системите, което ще бъде от интерес и за пътниците, и за администрацията и ще укрепи взаимоотношенията между Европейския съюз и САЩ, нещо, което всички ние желаем. Докладчикът господин Паксас е, е свършил чудесна работа. Е, и така, нищо друго, освен положителна оценка. Благодаря ви за вашите бележки. Има ли и други колеги, които биха желали да вземат отношение по темата? някои от социалисти и демократи? Не. Господин Чесак, добър ден. Имате думата. Благодаря за това, че ми давате думата, господин председател. Благодаря на докладчика. Скоро ще обсъждаме следващата многогодишна финансова рамка, така че това също е част от преговорите, сътрудничеството би трябвало да осигури един колкото е възможно по-добър, безпроблемен обмен на пътници и е, е, във въздухоплаването. Е, Научно-изследователската развойната дейност е, се развиват в рамките на това сътрудничество от 2011 и е, е, ние обръщаме внимание най-вече на е, оперативната съвместимост на е, системите, на развойната научно-изследователската дейност има добри резултати в това отношение, защото е, оперативната е, съвместимост обаче е пряко свързана и с въвеждането на системите инициативата на съвета трябва да бъде поздравена. Е, е, става дума за включване на въвеждането и прилагането на системите е нещо, което е, е абсолютно необходимо и от гледна точка на вътрешния пазар и създаването на нови работни места и съживяване на економически отрасли много се надявам, че всички ние ще последваме препоръката на докладчика и ще подкрепим тази, е, промяната в протокола. Благодаря ви. Идеална ситуация. Всички сме съгласни с докладчика. Има ли още някой, който би желал да вземе отношение по тази тема? Ако желаете да вземете думата, имате възможност да го направите. Ако съм добре информиран, няма представител и на комисията. А ако имате е, въпроси към комисията, можете да е, отправите вашите въпроси е, в писмена форма. А, а, съжалявам, не видях, че желаете да вземете думата госпожа Веринг. Госпожа Майснер е докладчик в сянка от името на Алде. Тя благодари на докладчика това е едно много разумно действие, което се предлага, което ще подпомогне развитието на гражданското въздухоплаване, ще допринесе за иновации, за по-добро изпълнение, ще позволи и на Европейския съюз и на САЩ да обхванат е, изцяло модернизацията на е, въздушното е, движение и това ще бъде в съответствие с международните стандарти. Благодаря ви. Благодаря ви. Аз познавам становището на госпожа Майснер. Ние работиме заедно в Комисията по транспорт Да. А, виждам и още един докладчик в сянка, който влезе току-що на госпожа Кумпула Натри. Да, благодаря ви. Става дума за разширяване на сътрудничеството в областта на гражданското въздухоплаване между САЩ и ЕС това е, е, означава е, не само засилено сътрудничество по отношение на, на изследователската и развойната дейност, но и по отношение на, на въвеждането на нови системи и прилагането им. Трябва да кажа, че международният е, асоциация по въздухоплаване е, е, излезе с данни за 7,8 милиарда е, пътници между САЩ и Европейския съюз. Естествено, този голям брой пътници представлява голямо предизвикателство. Ние всички трябва да имаме предвид това. Развитието на технологиите обаче трябва да върви ръка за ръка с нашите екологични цели. Хубаво би било да се препоръча използване на биогорива във въздухоплаването. И аз се надявам, че това може да се включи като тема при трилога. Освен това, могат да се предприемат някои така, подобрения от гледна точка и на околната среда на летищата, които са най-използвани в рамките на а, въздухоплаването между Европейския съюз и САЩ. Да, благодаря. Сигурността, безопасността е нещо също много важно и при всички положения темата остава на дневен ред. Биогоривата, но да, защо не и електродвигатели, е, е, нещо, което вече се използва в е, сухопътния транспорт и може би някой ден ще стигне и до въздухоплаването. И така докладчика сега. Скъпи колеги, много, много ви благодаря за това, че подкрепяте моята позиция. Подчертавам още веднъж сътрудничеството между Европейския съюз и САЩ е, в е, развойната и научно-изследователската дейност е, във връзка с въздухоплаването е много важна. Важно. И затова съм ви много благодарен за вашите бележки, за вашите предложения. Ще имам предвид вашите предложения и се надявам, че ще можем да постигнем добър резултат. Благодаря ви, колега. В момента часовника показва 9.47. Остават ни 13 минути до момента на гласуването. И ето стигаме и до сроковете. 23 май, 12 часа е крайният срок за внасяне на изменения. Гласуването в комисията ИТРЕ 19 юни гласуване в пленарна зала смятаме, че ще бъде е, през септемврийската сесия на парламента. Е, и така, е, ще започнем точно в 10 часа с гласуването. Имате 12 минути. Благодаря.

Yeah. Well, dear colleagues, it's 10 o'clock. Скъпи колеги, вече е 10. Искам да ви помоля да заемете местата си. И съгласно нашата програма ще трябва да започнем да гласуваме първата точка, така както е в нашия дневен ред think there you see him uh, in the pink, uh, pink, uh, pink uh, flag. The, the, exactly. Please take out your card. Ако обичате, извадете си картите за гласуване, не кредитните карти, картите за гласуване. И да направим опит. Ня, трябва да провериме колко представители има от всяка политическа карта. Госпожа Тоя си търси нейната. Може ви да ви дам назаем. Who possessed the card of Madame Toya? Кой е взел картата на госпожа Тоя? Well, the guard ни охраняват достатъчно добре. Толкова много хора са с... вадат визитки. Okay, let's go on. Oh, well, let's, let's start. И така, да провериме колко са представителите от всяка политическа група. Нека да видиме. Натиснете да, за да провериме колко души присъстват. Did everyone vote? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Господин председател, мога ли да ви се извиня. Забравил съм си картата, но съм тук от Екаре. Добре, значи 2 плюс. Трима. Добре. Да, проработи. Дори няма повече представители от НП както обикновено. А ще ви преброя. Now we shall start one single votation. А сега започваме с въпрос устното запитване на Ева Кайли относно регистъра и блок е, Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. Петдесет и пет плюс госпожа Тоя госпожа Тая, която също е за. Да се надяваме, че А кой е бил против, можете ли да кажете? Не, това беше шегичка. It will be published. При всички случаи ще е публикувано. Предполагам, че достатъчно обяснение за сега. И така, продължаваме с следващата точка. Проекто резолюция. Десето съображение –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 против, въздържали се, приема се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. 15-то изменение за против въздържали се, приема се. Четвърти компромис за против. Въздържали се. Приема се. Двадесет и второ изменение за против. Въздържали се. Нека да проверим. 22 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Господин Плак. Зали сте? Това е решително, решителният глас. That's a good remark. Nevertheless, it is... Интересна забележка, но в крайна сметка... Така, 22 е прието, 24 за против, въздържали се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 38 изменение за против въздържали се отхвърля се 39 за против въздържали се приема се 40 за против въздържали се приема се 41, ако го приемем, ще падне 42 за против. Държали се, приема се. 42 отпада, 43 за против. Въздържали се, отхвърля се. 44 за против, въздържали се. Ще проверим. 44 започваме електронно гласуване. Е, има един глас от НП в повече. А, е, това ми липсваше. Край на гласуването. Приема се. Четиридесет и пето изменение за против. Отхвърлят се. 46-то изменение за против. Въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се. Приема се. 48 за, против, въздържали се. Приема се. компромиса номер 7 за, против. Въздържали се. Приема се. 55 са против. Въздържали се. Можем да провериме. 55-то поименно гласуване. Край на гласуването. Приема се.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 68, ако се приеме, 69 отпада. За 68, против против въздържали се приема се 69 отпада Девети компромис за против, въздържали се, приема се. 81-во изменение за против, въздържали се, приема се. 82 за против, въздържали се, приема се. 83 за против, въздържали се, отхвърля се. 84 за против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за против, въздържали се, приема се. 89 за с изменение за против въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Деведесет и трето изменение за, против, въздържали се, отвърля се. 94-то за против. Въздържали се. Приема се. Компромис 12 за против. Въздържали се. Приема се. Деветдесет и осмо за против. Въздържали се. Приема се.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 приема се. 108 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, приема се. 116 за против. Въздържали се. Нека да проверим. Става дума за 116. Край на гласуването. Приема се. 117 за против. Сдържали се. Да проверим. 117. то Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с мнозинство. 118 in favor. За против въздържали се, отхвърля се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема. Amendment number 123. 123 за, против, въздържали се, приема се. Amendment number 16. 16 компромис за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, приема се. 129 за, против Abstention? We shall check. 129, 129. 129 моля гласувайте. Крайно гласуването. Отхвърля. Въпреки, че не речеше, отхвърля се с мнозинство. 130. За, против въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132, ако бъде прието. 133 и 4 отпадат. 132. Против, въздържали се, отхвърля 133, ако го приемеме, 134 то ще отпадне. Кой е за, против? Въздържали се, отхвърля се. Сто то нека да провериме край на гласуването. Има един член от НП в повече. Край на гласуването. Приема се. 134 отпада, 135 за, против. Въздържали се. Нека да провериме. 135. Край на гласуването. Приема се. 136. Against. Abstention. Въздържали се, приема се. 137. Въздържали се. 138. Ако го приеме, 139 отпада. Приема се. 138. Нека да провериме. Край на гласуването. Приема се. 139 отпада. Приема се. 141. За. Против. въздържали се, нека да проверим. 141. Край на гласуването. Приема се. 142, ако го приемем? 143 ще отпадне. За, против въздържали се, приема се. 144, ако го приеме, 145 ще отпадне. За, против, въздържали се, отхвърля се. 145 за. Against. против. Ще провериме. 145-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Очевидно приехме и това изменение. 146 за против. Като че ли постигаме същото мнозинство. 147. Against. За, против, нека проверим. 147. Close the vote. Приема се. 148 за против. Въздържали се. Ще проверим. 148. 148. So, 148, I'm close. Край на гласуването. Приема се. 17 компромис за, против. Задържали се, приема. 152 за, против въздържали се, приема се. 18 компромис за, против, въздържали се, приема се. 159 за, против, въздържали се. Нека да провериме. 159-то. Край на гласуването. Приема се. 160-то за, против. Приема се. 161 за, против. Въздържали се, приема се. 162 ако го приемеме, 164 отпада, 162 за против. Сдържали се, отхвърля се. 163. А ако го приемем, 164-то ще отпадне. 163 за против, Сдържали се, приемат се. 164 отпадна, 165 за против, въздържали се, приема се. 166 отпадна, 19-то изменение за е, компромис за против, въздържали се, приема се, 107-3 за против, въздържали се, приема се. 107-5 за против против. Стържали се. Приемат си. 176 са против. Въздържали се. Приема се. 177 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 178 за, против, въздържали се, отхвърля се. 179 за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, приема се. 181 за, против, въздържали се, приема се. 182, ако го приемем, 183 ще отпадне. За, против, въздържали се, отвърля се. В такъв случай трябва да гласуваме 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. 184 1 за, против, въздържали се, приема се. 185 за, против, въздържали се, приема се. 186, ако го приемаме, 187 отпада за. Против, въздържали се, приема се. 187 пада, 188 за, против, въздържали се, приема се. 189 за, против, въздържали се, приема се. 190 за, против, прието. 191 за. Против. Въздържали се. Приема се. 192 за. Против. Въздържали се. Приема се. И окончателно гласуване под проекто резолюцията с измененията по именно гласуване. Моля, гласувай. Close the vote. I'm closing the vote. Край на гласуването. Петдесет и два за, един против, шест въздържали се го с мнозинство и поздравяваме докладчика госпожо Кали. И след това ще гласуваме основното запитване по доклад на Маркос Пипер. Поименно гласуване. Моля, гласувайте за против. Е, край на гласуването. 47 за, 10 против. С... Прието е с голямо мнозинство. И сега резолюцията, компромис 1. Against. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 25. Ако се приема, изменение 23 и 24 отпадат. За. Изменение 25. За. Против. Отхвърля се. Изменение 20... Искате да проверка изменение 25? Добре. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Closing the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Без 4 за, против, проверка на изменение 24. Closing the vote. Прекратете гласуването. Приема се. При това положение изменение 23 отпада, изменение 26, ако се приема, изменение 27 отпада. Изменение 26 за, Отхвърля се. Изменение 27 за. Искате проверка на изменение 26? Добре, нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Closing the vote. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 27, who is in favor? Изменение 27 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Compromise amendment number 2. In favor? Въпросът изменение номер 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 4 на страница четвърта. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, <coughs> въздържали се, приема се. Изменение 67 за. Дори госпожа той е за, против, въздържали се, приема се. Компромис amendment 6. Компромисно изменение номер 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 79 за, против. Нека да направим проверка. Изменение 79. Моля гласувайте. Closing the vote. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис номер 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част на изменение 82 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис номер 8, две страници по-нататък за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Компромис 8. Closing the vote. Прекратете гласуването. Отхвърля се. В такъв случай ще гласуваме всички изменения. <laughs> Later, my dear. So, amendments number 91 and 92 to... Изменение 91 92 заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. 96 in favor, against, 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93. Искате проверка? Добре. Изменение 96, моля гласувайте. Closing the vote. Rejected. Отхвърля се. Изменение 93 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 100 за против, въздържали се, отхвърля се. 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против. Нека да направим проверка. Изменение 99. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 98, тъй като приехме изменение 99, падат изменение 97 и 101. Така че гласуваме изменение 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, приема се. 105 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. 108 за, против. Нека да направим проверка. Изменение 108, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 112. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 109. За. Против. Приема се. Изменение 113, 114, 115 и 117 отпадат. така такъв гласуваме изменение 111 за. Против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Изменение 111. Прекратете гласуването. Приема се. При това положение отпадат изменения 105, 108, 112, 113 и При това положение гласуваме изменение 106. Ако бъде приятел, отпада изменение 107. Кой е за изменение 106? За? Против? Нека да направим проверка. Изменение 106. Opening the vote. Моля, гласувайте. Closing the vote. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 107. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 110. За. Против.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 Прекратете гласуването. Приема се. Продължаваме нататък. Компромисно изменение 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 11 за. Против въздържали се, приема се. Изменение 141, част 2. Текстът е, ето защо настоява комисията 25% от определението за МСП. Тази, ще гласуваме тази част от изменение 141 за, против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 142 за. Против. Нека да направим проверка. Изменение 142. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 157 за. Против въздържали се, приема се. 158 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение А за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение второ за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, Въздържали се. Приема се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 13, ако бъде прието, изменение 14 и 15 отпадат. Изменение 13. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 14, ако бъде прието. Изменение 14 за. Против. Нека да направим проверка. Изменение 14, моля гласувайте.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 Приема се с ясно мнозинство. Поздравления за докладчика. Много ви благодаря. С това приключихме второто гласуване за днес. <laughs> So now it's time to make... И така е. Ще направим кратка почивка. Може да обмените мъдри мисли с колегите. И продължаваме след 2 минути. В 10 часа и 50 минути продължаваме. Две минути почивка. Thanks a lot.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 И така, скъпи колеги, ще ви помоля да приключите с е, индивидуалните разговори и да продължим с е, програмата. Е, позволявам си да ви притесня, колеги, но Но именно за да можете да разговаряте спокойно в рамките на личните контакти, напуснете залата и продължете навън. И така, сега продължаваме с следващата тема, която е свързана с удължаването на споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и САЩ. Отново докладчик е господин Паксас. Целта е да се удължи срока на съществуващото споразумение е, с още 5 години. Това ще бъде четвъртото удължаване на споразумението. Целта е да се насърчи, и да се разшири е, сътрудничеството в научно-изследователската и развойната дейност, е, така че е, всичко това е от общ интерес. Съществуващото споразумение е, изтича през октомври и затова Европейския парламент е помолен да вземе спешни мерки, така че е, ние сме предвидили гласуване през юли в пленарна зала. И така, е, имаме малко време, за да обсъдим предложението за удължаване. Господин Паксас е представил в писмена форма проекто доклада си. Имате думата. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Да, е, споразумението за сътрудничество в научно-изследователската и развойната дейност е в сила от 2008 година. Е, вие споменахте, че действащото споразумение изтича през октомври 2018 година. Три пъти е удължавано 2003, 2008 и 2013 е, година, всеки път за 5 години от полза за изследванията и развойната дейност и в, на двете страни е, е, да обединят усилията си, да взаимодействат е, по-тясно помежду си в обхвата, очертан в споразумението. САЩ е много важен партньор за Европейския съюз е, в сферата на научните изследвания и развойната дейност. Затова за нас е много важно да продължим да насърчаваме сътрудничеството между двете е, страни по споразумението. Споразумението в тази сфера ще бъде удължено за нов период от 5 години и така ще се насърчи партньорството, ще се засили сътрудничеството от взаимен интерес, което ще насърчи пък економическия растеж, създаването на работни места и стандарта на живот. Благодаря ви. Благодаря за тези уводни думи, господин Паксас. Докладчиците в сянка могат да а, изразят тяхното становище по две минути най-много. Е, НП е, няма никой, социалисти и демократи няма никой, ЕКАРЕ е господин Чесак. Имате думата. Да, благодаря ви, господин председател. За втори път взимам думата във връзка с сътрудничеството между Европейския съюз и САЩ в сферата на научните изследвания и а, технологичното сътрудничество. САЩ е много а, важен партньор в рамките на а, Хоризонт 2020. Е, има редица е, възможности за съвместни програми, за съвместни изследвания, за обмен е, между изследователите и хората, които работят в развойната дейност. Много бързо би трябвало да се предприемат е, действия за реализиране на е, различни инициативи в е, сферата на научните изследвания и развойната дейност. Изправени сме пред огромни предизвикателства в економиката и затова трябва да използваме и този инструмент, сътрудничеството, трансатлантическото партньорство, за да насърчим економиката е, чрез е, научни изследвания и иновации. Е, глобалната стратегия за иновации, за научни изследвания ще допринесе и за интернационализация на изследванията и в Европейския съюз и по-интензивен обмен. Така е, Европейския съюз ще има един по-добър достъп до е, резултатите от научните изследвания в САЩ, ще има по-бърз напредък в рамките на програмите, ще има разширяване и интенсивиране на обмена. Е, господин докладчик, ние подкрепяме предложението. То е много изчерпателно, така че няма извинения от наша страна. Благодаря, господин Чесак. А сега Алде. Госпожа Калас ще представи становището на, на Алде. Да, благодаря. От името на нашия докладчик в Сянка мога да кажа, че ние подкрепяме това предложение. Много полезно е сътрудничеството между ЕСА и САЩ и това е един чудесен сигнал за международната научно-изследователска общност. Ние всъщност по този начин отбелязваме и една годишнина от подписването на споразумението много важно е, е да се разшири обхвата на сътрудничеството, е, е, да се включат и неасоциирани страни, които пък участват, да кажем, в Хоризонт 2020 изключително важно е по този начин да се преодолеят различията и дистанциите има рамкови програми, които допринасят по един много конкретен и съществен начин за сътрудничеството в споменатата сфера. Доклада за инов... Е, обсерваторията за иновации, публикувана от САЩ, подчертава колко важна е, е дейността на тази обсерватория и същевременно се посочват и някои пречки във връзка с финансирането, някои е, предизвикателства в това отношение, като имаме предвид политиката на настоящото администрация в САЩ, действително не бива да допускаме да бъдат застрашени програми и инициативи, които са водили винаги до добри резултати, навигационните системи до голяма степен също са свързани с това. Изключително важно е да могат да се обменят е, в рамките на това сътрудничество и отлични постижения. Времето ми изтече, но при всички положения благодаря за препоръката и доклада. Да, благодаря, че спазвате времето. Благодаря за вашите е, е, бележки. Госпожа е, Ниблер след така проследи цялата дискусия без да ни притеснява, е, но е, също но така каза някои неща, които обогатяват обмена на мнения. Господин Тайсън от комисията. Да, благодаря, господин председател. Благодаря и на членовете, които се изказаха току-що. Мога само да потвърдя това, което бе казано от вашите колеги. Е, действително става дума за едно много важно сътрудничество. Е, става дума за е, така, преследване на неопределени политически цели от дълго време насам. Ние желаем да засилим сътрудничеството, да преследвайки определени стратегически цели, които са общи за двете страни. Е, стана ясно за това, че има някои бюджетни ограничения. Е, американската страна е, вече така обяви тези е, проблеми, но е, едно разширяване и удължаване на е, споразумението с още 5 години ще бъде много важно и, и от тази гледна точка, защото ние държим е, на това сътрудничество. То е полезно за двете страни. Е, надявам се бързо да приключите с гласуването. Да, благодаря. Има е, резултати, които са от полза за Европейския съюз. Дори и сега да не можете да ги представите, ще бъде чудесно, ако можете да ни направите, така да се каже, един списък на всички тези успешни резултати в рамките на сътрудничеството. Това ще допринесе за една още по-ускорена процедура по това досие. И така, господин Паксас има възможност да каже няколко заключителни думи. Благодаря на колегите. Е, на госпожа Каус, на господин Челак, на представителя на комисията. Е, не виждам е, различия между нас. Ние всички бихме желали да удължим споразумението за сътрудничество. Много важно е естествено и да се разшири не само по време, но и по съдържание това сътрудничество. Надявам се, че на този доклад действително ще допринесе за добро развитие през следващите 5 години. Трябва да подчертая, че срокът за внасене на изменение е 12 часа на 23 май. Графикът 23 май, както ви казах, срок за внасяне на изменения 19 юни гласуване в ИТРЕ и през юрската сесия на парламента ще можем да гласуваме в пленарна зала, така че ще отговорим и на молбата на комисията за бърза процедура по това досие. Благодаря. А сега можем да преминем към следващата точка. Размяна на мнения с представител на Европейската комисия, генералният директор на Генерална дирекция Connect, господин Виола ще говорим за комуникационните технологии, цифрови инициативи и така нататък. Да, има чудесни инициативи, е, които се развиват, е, които е, се простират до 2020, но ние бихме искали да обхванем и периода след 2020, за да знаем какви са намеренията на Европейската комисия. Господин Виола може да е, започне с представенето. Господин председател, дами и господа, благодаря ви за възможността да ви да се обърна към вас днес в този важен ден, защото днес в София европейските държавни глави ще вечерят и ще обсъждат цифровизацията на Европейския съюз съюз, състоянието на европейския цифров пазар. Така че мисля, че моето изказване е много навременно, своевременно днес. Винаги съм казвал. И това не е само любезно. Благодаря много на комисията и тре за работата по единния цифров пазар и по специално в е, днешно време, в сегашния момент. Както казах, това не е само любезност, това е в интерес на всички нас и тревърши. Извършва огромна работа по пет от основните досиета на цифровата технология и цифровия пазар. Мисля, че можем да бъдем удовлетворени от, от това, че създадахме цифров пазар за европейските граждани, така наречен единен, безграничен цифров пазар, в който не се плаща роуминг който, в който се премахва геоблокирането и до края на годината ще може да се извършва електронна търговия без препятстване. но това е само върха на айсберга. Има още много реформи, които ще трябва да проведеме в областта на цифровия пазар а, примерно промяната или реформата на телекомуникационните правила. През юни ще излеземе с ново предложение, което ще даде нов пласък на единия пазар. А, новия единен акт за киберсигурността. А, по който можем да постигнем съгласие до края на годината в, работата по аудиовизуалните средства в рамките на вашата комисия, в рамките на новата директива за аудиовизуалните услуги. Още то ще има какво да се прави по въпрос на а, авторските права. Но днес ще се спра на направеното през април и в а, началото на май. През април приехме един много важен пакет относно е, е цифровия единен пазар, а през май комисията излезе със своята стратегия е, във връзка с следващата многогодишна финансова рамка. Бих искал да подчертая измежду многото предложения съобщението свързано с изкуственият интелект. Там са записани различните подходи към изкуственият интелект. Е, изкуственият интелект трябва да бъде е, на един успешен инструмент за Европа, за да спомогне на нашите предприятия и фирми да застанат начало. Европа винаги е била в предните линии, що се отнася до научна и развойна дейност, но предприемачеството като че ли в Европа не набира така динамика и скорост за разлика от други други е, части на света. Така че ние бихме искали е, печалбите, положителните резултати, е, успехите на изкуственият интелект е, да помогнат на Европа в областта на обществените услуги, медицината и други. По този, по този начин света става по-сигурен и, и хората имат много повече възможности. А, по, про, изкуственият интелект променя и ще променя начина по който ще работим, променя и а, предизвикателствата, пред които сме изправени и това ни кара да се замислиме за какви нови умения са необходими и много от, е, много от секторите, от отраслите ще бъдат е, променени от е, изкуственият интелект. Има, разбира се, и правни аспекти на въпроса. Европа трябва да бъде в челните редици относно прилагането, използването на а, изкуственият интелект в съзвучие с Аки а, Коминотер и с, с спазване правата и защита правата на нашите граждани. Ние не искаме изкуственият интелект да диктува на хората какво да правят ние няма да допуснем изкуственият интелект да, се, да навлезе в нашето общество без човешки контрол. Загриж, загрижени сме от начина по който някои от системи се е, прилагат в е, Китай – изкуственият интелект може да бъде много полезен и успешен в Европа, а, но ако, ако той почива на нашите правни и етични норми. Ако успееме това, то наистина ще, върв... ще постигнем огромен успех към развитие на устойчив растеж на изкуственията интелект. В следващата на 2 май обявихме програмата за цифрова Европа като част от следващата многогодишна финансова рамка. Разбира се, тя е, се вписва в една много по-широка рамка на цифровото новаторство. Но в рамките на тази глава ще се запише програмата Хоризонт Европа и Цифрова Европа и ще продължим и програмата СЕФ. Знаете, че се включва и инфраструктури и услуги, която ще намери приемственост в програмата Цифрова Европа, за да може Европа да се, спаз, да се прави с основните предизвикателства. Да има е, мощна компютърна система, да подсигури киберсигурността и да се, съз... да се създадат центрове на отличието или на отличните постижения, които да работят по тези основни проблеми. Това са може би основните неща, които ще... основните ни дейности в областта на изкуствения интелект. Следващата задача е да създадем едно единно цифрово пространство в Европа, където да се гарантира движението на информационните и потоци да, и потоците на данни, обаче а, сигурно. Аз бях студент, когато започна работата по изкуственият интелект. А, но днес имаме достъп до огромни масиви данни, но тези данни трябва да си останат в Европа. Повечето данните днес повечето масиви се намират в Съединените щати и това е много в ущърп на нашата конкурентоспособност. способност един от успехите на вашата комисия и на целия Европейски съюз е така наречената политика на открити данни. Е, ние смятаме да, раз, да развиеме тази методология, тази този подход. Колкото повече е, отворени данни имаме, е, достъпни данни, толкова повече ще помогнем на нашите е, предприятия. Същевременно обаче трябва да се регулира обмена на, на данни. Затова ние изработваме така наречени а, е, софт-меки правила, които предоставяме на а, съответните предприятия. Също така изработваме справедливи правила за работа на платформите на платформите, както и възможност за правна защита, включително и колективна така. Като имам още много неща, но това с няколко думи, господин председател, ще спра до тук. Благодаря ви, че само с една минута а, времето, което ви бе отредено. много е важно наистина развитието на изкуствения интелект в Европа, реформирането на начина на съхраняване и обработване на данни и така нататък и така нататък. Няма да навлизам в, в различните нормативни актове, които са прияти, предложени от комисията и разглеждани от парламента. Но разполагаме с достатъчно време за да обсъдиме тази тема. Координаторите или техните заместници могат да вземат думата, имат право на 3-минутно изказване и след това по една минута за членовете на комисията. Ще бъде много интересно. So one, EP... И госпожа Кастиньо Вера. Благодаря, господин председател. Uh, По-малко от 3 минути ще говоря. Е, изкуственият интелект не е нищо ново, както правилно казахте, защото вече от години се работи по него. Но трябва да видим какви нови постижения са на лице през последните 10 години. От първите крачки към вече много по- завършените и сложни сложна употреба на изкуствения интелект, включително цифровите данни и последиците за економическия растеж и така нататък. Така че смятам, че в този е, смисъл благодаря на комисията за представяне на е, съобщението относно бъдещето развитие на изкуствения интелект. Сега, моите въпроси са следните. Първият е свързан с МФР. както и относно дискусиите по бъдещата рамка за научни изследвания. Споменахте някои аспекти, но много ви моля, бъдете малко по-специфичен. Второ, в становището се казва, че предложенията за МФР ще ще включват специфични мерки и средства за развитие на уменията и по-специално на експертизата. Как ще стане това? И какви ще бъдат тези регулаторни кутии, така наречени, които имат а, за цел да подкрепят и развиват хъбовете в различни а, области, като транспорт а, и други. И още нещо. Изкуственият интелект е специфичен аспект, но колкото до бъдещия цифров пакет ще има ли допълнителна нормативна уредба? или това ще бъдат последните предложения, на които ще стъпим за преди изборите. Може, може би да кажете няколко думи по този тема. Благодаря ви от името на моята политическа група. Uh, Благодаря ви за коментарите. Мисля, че ще е най-добре да обединим всички въпроси, след което да отговорите на всички им. А сега давам думата на господин Зориньо. Заповядайте. Много ви благодаря. Бих искал да поздравя господин генералния директор и да го поздравя за амбициозната му програма. Ще ви дам пример с един конкретен случай, за да ви задам един по-общ въпрос. Вчера изтече крайния срок за записване за, ини... за инициативата Wi-Fi за всички. И това беше много голям успех. В моята страна 70% от общините са се регистрирали в рамките на тази инициатива, като доказва нещо много важно, а именно гражданското общество е готово да участва в цифровата революция. Но едновременно с това, както знаете, господин генерален директор, отбелязваме значително забавяне с а, тази инициатива. И това закъснение показвам, че трябва отново да а, обвържем, да подновим връзката между европейските политики и европейските граждани. Имаме отлични идеи. Идеите, които ви ни представихте, бяха наистина, са наистина чудесни, но не бива да губим авторитета си чрез подобни проблеми в изготвяне на програмите или забавения при изпълненията им. Тези инициативи са много добри, но трябва да ги осъществяваме своевременно и трябва на всеки един етап да включваме европейската добавена стойност, за да може постепенно да създадем една европейска цифрова самоличност и да изготвим много ясни взаимоотношения между човека и машините. И ако успеем да го постигнем, тогава ще създадем едно много по-достойно общество. Не бива да се стига до общество, в което машините доминират дефинират хората, което ще бъде една неравностойно общество. Нашата политическа група поздравява Европейската комисия за инициативите, които е предприела и за амбициите й. Знаете, че над 100 милиарда евро са предвидени в рамките на МФР за научно-развойната дейност и цифровизацията. Ние приветстваме това предложение. Сега обаче е дошъл моментът да действаме за да ускорим процедурите, за да може процедурите да съпъстват цифровият преход в обществото, преход, който се осъществява с много висока скорост. Благодаря ви. Някой друг иска ли да вземе думата? Изглежда, че не. такъв случай давам думата на госпожа Ниблер. Благодаря, е, господин председател. Както винаги, е, е, моите съобщения и изказвания са съдържателни, смислени. Благодаря много, господин генерален директор, за това, че ми ни информирахте и за всичко това, което вече е направено и за това, което е, възнамерявате да предприемете. Да, по отношение на предизвикателствата на цифровата революция, е, мисля, че се движим добре е, по очертания път. Благодаря много на всички. Е, колеги, които работят заедно с мен по е, досието, за което отговарям и се надявам до края на мандата да приключим с това е, досие. Прегледах съобщението във връзка с изкуствения интелект и ми се стори, че вътре има неща, които се разбират от само себе си, т.е. те са известни но съвсем целенасочено ще задам въпроса какво е действително в сърцевината на всичко това, което трябва да се направи по отношение на изкуствения интелект в Европа. И още не, един въпрос, който е свързан с изкуствения интелект. Доколко ще допуснем фирми като компании като Google и други, които разполагат с експертиза по ключовите технологии, така ще бъдат разпродадени, така да се каже, от че такива фирми като Google, да кажем, ще си позволи да разпродава ценности, технологии, които са на лице на европейския пазар. Това са фирми, които не са европейски. За това е интересно. Вие говорихте за е, креативния риск. Е, това естествено е, е, свързано с, една, с един голям сектор. При нас креативната индустрия много важна тема и една последна тема цифровите умения. Ние тук в Европа прегледахме е, в Европейския парламент анализа, който представи комисаря е, Габриел. Е, много неща трябва да се направят. Може би бихте могли да ни кажете как точно ще се опитате да мобилизирате и жените в рамките на процесите на цифровизация в Европа. Именно жените е, би трябвало да са много по-добре представени в е, техническите специалности и дисциплини. Е, за съжаление, доста отрезвяваща, за да не кажа обезкоръжаваща е информацията, която получаваме от страните членки в момента, но бихме могли да бъдем много по-амбициозни. Вие представихте вече някои инициативи, но струва ми се, че по отношение на регламентирането и регулирането можем да бъдем по-амбициозни. Да, благодаря ви. Това бяха много, много интересни въпроси. Ще бъде интересно да чуем и отговорите на господин генералния директор. Кой друг иска думата? Госпожа Комполанат, имате думата. Благодаря ви. По много досите работи е, комисията, включително и в рамките на МФР, подвижда допълнителни средства за научно дейност, което е много важно. Господин Зеленин спомена цифровизацията напреда, който постигаме и какво ни чака от тук нататък. По принцип, не съм толкова ентусиазирана в това отношение, но опитвам се да обвържа този въпрос с обща дискусия за МФР и нужда не само да търсим предприятия, но да търсим и решения в областта на климата, в областта на цифровизацията. Но преди всичко искам да се спра на въпроса за електронното здравеопазване. Защото за бъдеще, поне в близко бъдеще няма предложена някаква мащабна програма в областта на здравеопазването. Но тук, разбира се, се включват и въпроси свързани с данните, които се използват в рамките на общественото здравеопазване и въпросът за, електро... за електронното здравеопазване. Така че въпросът ми е какво предвиждат в това отношение Европейската комисия. Аз не съм лекар, инженер, но бих искала да съм сигурна, че всички данни, които се използват в областта на закупването, трябва да бъдат защитени. Знаете какви проблеми има в Съединените щати при използването на опияти и бумът на заболявания, свързани с прекомерното използване на лекарства. Така че, надявам се да разбирате какво искам да кажа аз. Данните за здравното състояние са обществени данни, които със собственост и се споделят от здравните институции и правителството не бива да, на въпросите дали стигат до частни сектора или не и общият аргумент защита на личните данни. Дори Макрон каза в Съединените щати, че ние можем и постигаме резултати и не се страхуваме от гигантите в а, интернет, ако състояние сме да о, наложим все пак някакви правила. Така че въпросът ми е, имате ли конкретни предложения как а, Европейската комисия мисли междудисциплинарно при предлагане на решения на тези проблеми. И не няколко думи с платформите за бизнес. Сметам, че трябва малко да регулираме и това отношение. Искаме да се използват все повече платформи. Аз бих искала платформите да се използват и в а, публичния сектор. Всяка, да, всеки град трябва да използва много подобни платформи, но въпросът е дали конгрес е най-доброто решение за потребителите и предложената възможност за прозрачност. Смятам, че трябва да се гарантира нужната информация за потребителите, което е много важно и също така трябва да има възможност за по-малките предприятия да има достъп до пазар, за да се гарантира нужен биологичното разнообразие. По въпроса за изкуствен интелект има много какво да се каже и трябва да обмислим не само от регулаторна гледна точка, но да бъдем внимание и на етичните аспекти, защото ако ние в да не го направим, кой ще го стори? Благодаря ви. Thank you. And dear colleagues, there were so many very interesting... Благодаря ви, колеги. Чухме много важни и интересни въпроси. аз бих искал да добавя нещо към тях, което е важно за всеки граждани, а именно достъпът до високоскоростен интернет навсякъде. За съжаление обаче в Чешката република имаме огромни проблеми в а, малките села, където има проблеми с достъпа до високоскоростен интернет. А другият ми въпрос е свързан с защита на лични данни от една страна и отворения достъп до данни от друга страна. И разбира се, този въпрос е пряко свързан с защитата на личните данни. Както казахте, по-голямата част от сървърите които се съхраняват данните, се намират извън Европейския съюз, така че ние трябва да подприемем някакви мерки, за да защитим а, собствените ни данни в нашето собствено киберпространство, а не да зависим на, на играчи отвън. Същия въпрос е свързан с стандартизацията и защитата на, на промишлеността в областта на стоманодобива, например, е, се разработват нови операции, за които са нужни големи обеми данни, като не става дума само за данни свързани с е, услуги, които предоставят на служителите, но и с самото производство. Тоест винаги се съхраняват огромни масиви от данни, данните свързани с атмосферата, например, температурата и т.н. И всички тези данни трябва по някакъв начин да са свързани с качеството. И аз съм убеден, че няма достатъчна взаимовръзка, т.е. трябва да събираме огромни масиви от данни и да ги обработваме. Да, аз питам какви са възможностите за обмен, споделяне и защита на този вид данни. От една страна има нови услуги, има, например, нови лиарни, които дори не можете да посетите, независимо дали сте експерт или не. А от друга страна всички знаете, че има нещо ново. Те въпросът е къде е, ще теглим чертата между защитата и с достъпа до тези данни. Благодаря ви, имате думата. Много ви благодаря, господин председател. С колко време разполагам? С 20 минути. А, чудесно! Защото бих се срамувал да отговоря набързо на подобни задълбочени въпроси. Мисля, че в рамките на 20 минути мога да ви отговоря по структуриран начин. Първо, благодаря ви за всички тези въпроси. Както казах, те са наистина много сериозни. Ще се опитам да им отговоря по същият начин. Ще започна подред, разбира се, по ред на изказванията и започвам с въпросите зададени от госпожа Дел Първо бих искал да, уточня, да уточня времевата рамка на пакета за данните и МФР. На 25 април представихме пакетът за цифровизацията. На 2 май Европейската комисия представи проекта си за МФР. В началото на месец юни ще се направят и ще бъдат прияти от колегиума проектите за отделните програми. В областта на цифровизацията има голям брой важни предложения, но по-голямата част от тях са свързани с новата програма Хоризонт 2020, програмата за цифрови... цифрова Европа, механизма за свързване на Европа и новата е, програма Творческа Европа. В тези програми ще се концентрират по-голямата част от новите инвестиции в областта на цифровизацията. Програмата Цифрова е, Европа ще има две предложения за подложение на изпълнението й. Едната е свързана с регламента, чрез който се създава мрежата от центрове, отговарящи е, за правомощ в областта на киберпространството. И това предложение ще бъде предложено и прието в началото на месец юни от Европейската комисия. Най-вероятно ще се случи това на два, два етапа през месец юни. Разбира се, в момента в който бъдат публикувани предложенията, с удоволствие отново ще ви посетя и ще ви разясня всичко, от което имате нужда. Но мога вече да предвидя някои от а, елементите, които се държаха и в съобщението за МФР от 2 май. Първо, по отношение на изкуственият интелект и как той ще се вписва. По отношение на фундаменталните научни изследвания, изкуственият интелект, разбира се, ще бъде част от новата програма Хоризонт 2020. По отношение на приложението, изграждането на мощности, публичните услуги и уменията ще бъде в програмата Цифрова Европа, а изкуственият интелект по отношение на по-добро опазване на нашите активи ще бъде част от програмата за киберсигурност. Така че това са основните програми, в които се, заложен, е, се, предвижда изкуствения интелект. Програмата Цифрова Европа има три основ... пет основни направления. Големите масиви от данни и суперкомпютрите, изкуственият интелект, киберсигурността продължаване на дейности в рамките на механизма на Европа по отношение на цифровите е, услуги в момента и уменията. И по отношение на уменията, ако мога да си позволя да опростя малко нещата, носим отговорност на европейско равнище, а именно да насърчим дебата относно уменията, за да са по-добре наясно държавите членки за какво говорим. И друга страна трябва да вършим конкретно неща. Тоест напредъка при придобиването на цифровите умения, свързани с големите масиви от данни, изкуствения интелект, компютрите са на европейско равнище, те са европейски европейски проблем. Имаме нужда от повече мобилност на студенти, на научни работници, имаме нужда от повече сътрудничество между научните институти в Европейския съюз. И колкото повече намаляват нашите умения по отношение на оперативните системи, Тоест, базовите познания по отношение на цифровите технологии, то се стига до правомощите на държавите членки на местно регионално равнище и в по-малка степен това е отговорност на централизираните програми. За това и програмата Цифрова Европа ще се съсредоточи основно върху най-напредналите умения. Но, разбира се, базовите умения са много важни за вас по принцип, но трябва да внимаваме да нямаме прекомерни амбиции, т.е. да не се опитваме да вършим страна равнище това, което по-добре може да се направи на местно или оригинално равнище. Пак повтарям, е, програмата си в Европа ще се съсредоточи върху най-напредналите умения. През месец март излязохме с съобщение за цифровизацията на финансите, те наречени продължение финтек. Тези инструменти са доста широко разпространени и казано с две думи. Целта е да се регулират в, в рамките на няколко месеца или до година да има някакви правни изисквания при внедряването на нови услуги по отношение на финансовите услуги в Обединеното кралство, например, или други държави членки. Местните финансови регулатори са а, отменили някои от изискванията които се смятат за не от първостепенно значение с цел улесняване на иновациите. Въпросните изключения са с временно естество и се предостави преди всичко на новостартиращите иновативни предприятия. Като разбира се, същата тази концепция може да се прехвърли към много други отрасли, за конкретни случаи. В конкретни случаи закон... регулаторът може да предприема подобни мерки за улесняване на иновациите. Следващият въпрос беше дали се очакват нови законодателни предложения след предложението за МФР. Както казах, двете нови предложения Цифрова Европа и центровете за компетенции. Не мисля, че ще има много други законодателни предложения в областта на единния цифров пазар тъй като с тези две предложения най-вероятно ще сме приключили целият цикъл и ще ни чакат доста а, действия, за да гарантираме, че ще приложим на практика, ще изпълним вече предвижените програми, така че не се очаква някакви големи законодателни предложения, освен ако разбира се не се появи нещо конкретно, което трябва, на което трябва да отговорим. Господин е, Зориньо засегна Wi-Fi for е, е, Europe, една много важна програма за нас. Вчера всъщност вече се така, даде старт на регистрацията и вие си спомните, господин Зориньо, много държави членки не вярваха, че това ще се случи, бяха много скептични, е, скептични е, е, макар че това е от интерес общините, за регионалните общности. А сега редица общини вече са се регистрирали и мога да ви кажа, Имаме толкова много е, е, молби е, и заявки за регистрация, че, е, е така да се каже, е, сме объркани в момента как ще се справим. Три е, е, е, милиарда бяха отделени за широколентова е, технология и е, сега ще продължим вече като ще обхващаме и малките е, и средните предприятия във връзка с високите технологии, с модерните технологии. Да, малко се забавихме, но ще трябва да поработим по промените в дистрибуционните системи в Европа и това вече бе направено така. Положителното е, че вече влизаме в интер... оперативната фаза много от проблемите вече са решени, но в момента, в който влезе в експлоатация е, система, ще трябва на няколко пъти да проверяваме вече е, функционирането. Е, какви са изводите за бъдеще, така че да постигнем по-бързо в оперативен план действия, най-вече е, по отношение на цифровите системи. Сътрудничеството между държавите членки би трябвало да се засили. Е, и затова ние се опитваме с програмите е, за суперкомпютри. Госпожа Ниблер говори също по някои въпроси. Програмата EI е действително е, голяма е, голям залък, голямо предизвикателство. Погледнете какво става в Китай, погледнете е, как се развиват нещата в САЩ. Те изобщо обикновено са много по-напред от нас във връзка с мащабните системи за отбрана. Знае, че в областта на сигурността е, е, и отбраната имаше е, форум в Берлин наскоро и действително това е голямо предизвикателство, според мен, за Европа. Но Европа означава не само институциите, не само държавите членки, всеки от нас е, така да се каже, част от Европа. И ЕАЙС е, е, действително е, е голям проблем, защото има такива инициативи ЕАИ в Германия, в Франция, в други държави членки, но ще трябва да обединим тези инициативи и да видим как точно ще се справим с различията. Е, цифровата програма е, след 3 години вече ще бъде, така да се каже, реалност е, и ще трябва да обърнем внимание не само на оперативните аспекти, но и, и начина на функциониране на дизайна, на начина по който е съставена Европа, европейската програма. Само изследвания не е достатъчно да се развиват. Ще трябва отдолу нагоре да развиваме тези инициативи. Типичен например, са да така да да суперкомпютри. Огромни компютри, които са много от фундаментално значение за AI. да, имаме основната програма, но след това искаме да прехвърлим нещата и към Airbus, и към Галилео и така нататък. И е, е, ще трябва да обхванем всички тези инициативи. Благодаря много на е, вашата комисия за това, че ни насърчава, за това, че ни подкрепя. И така ние ще продължим да работим по споменатите програми. Ще създадем и съответния център и връзките. Ще свържем нещата в мрежа и по този начин ще можем да предложим вече ни много по-модерни умения и в тази сфера. Европейските компании все още не са е, достигнали е, желаното ниво в сферата на цифровизацията. Източника на средства е, обикновено са частни инвестиции, това не е тайна. Съвсем ясно е. Ние се опитваме да използваме и е, е, инструмента скрининг и инструментите свързани с е, сигурността, отбраната. Е, добре, от една страна имаме е, финансов пакет, който е предвиден за е, цифровизация и обезпечаване на сигурността на е, системите в отбраната на европейско равнище. Ще трябва да използваме е, всички тези е, финансови източници, за да се опитаме да мобилизираме колкото е възможно повече е, средства е, е сред заинтересованите страни. Креативната е, е, индустрия е много важна. Шен сектор, съгласен съм с вас, е, ние имаме и немал тяло на тази индустрия в БВП в Европа. Но каквото и да правим, то никога не е достатъчно. Това е ясно и извън Европа нараства значението на креативната дейност, на креативната индустрия. Така че каквито и да са решенията в тази сфера, има така, въпроси, които все още предстои да се решават. А, и ще трябва в рамките на нашите демократични е, процедури да вземем решение как ще е, наваксаме изоставането е, най-вече по отношение на авторско право в света на цифровизацията. Значително нарастване на медийните програми, на медийната е, програма Креативна Европа е, нарастване на значението, т.е. тя е един голям успех. Е, това стана ясно и в Берлин, и в Кан, и в Вене... Венеция. Да, признава се този успех на Европа навсякъде. Цифровите умения. Да, действително. Това е много важно в рамките на, на Digital РъП програм, програмата за цифрова Европа, ще трябва да обърнем особено внимание на компонента, който се занимава именно с цифровите умения и разпространението на тези цифрови умения. Какво можем да направим? Е, в момента работим именно по този въпрос. Комисарят на нашия ресор обръща особено внимание на баланс, на равновесието между мъже и жени, както по отношение на водещите цифрови програми, както по отношение на така, е, цифровите сектори, е, а и техническите дисциплини, за които вие говорихте и специалности. Да, действително делът на жените е, е много, много по-нисък от този на мъжете. Организираме един голям форум на 19 юни тук в Брюксел, за да се занимаем именно с тази тема жените в цифровия свят. И е, всеки участник, всеки, който се интересува от проблема, би могъл да допринесе е, с участието и изказването си за решаването на този проблем. Трудно е балансирането между от една страна е, така, решаването на проблемите, от друга страна е, отстраняването на някои е, страхове и тревоги. Да, е, в някои случаи, в които е, виждаме, да кажем, че електронните доказателства представляват проблем, веднага се опитваме да е, предложим и решение, най-вече по отношение на платформите. Има немалко е, съмнения и страхове търсим подходящия инструмент, за да установим, така да се каже, подходящото равновесие, да балансираме нещата. Много, много внимателно следим, естествено, и мнението на парламентаристите в Европейския парламент и на държавите членки в съвета аз не съм медик, аз съм инженер. Е, имаше и такъв е, е, въпрос, който изисква подобен отговор. Бил съм обаче и в Босна по време на войната. За първи път установявам, че Цифровизацията, цифровите технологии действително допринасят на практика за един по-добър живот на хората. Да, в медицината цифровите технологии също ще намерят много по-голямо приложение. Персонализираните, индивидуализираните лекарства, прецизното лечение и лечебните методи и технологиите в медицината естествено са един много важен сектор в рамките на цялата огромна област цифровизация. Не съм в състояние в момента да навляза в детайли във всичко това, но ако има сектор, в който се налага европейския подход е, съвсем е, осезателно, 60% е, от БВП е, така да се каже, е, делът на този сектор е, за Европа, не само по отношение на е, здравеопазването и по отношение на много-много други сектори, се забелязва на растване на този ръст ние е, желаем не само по отношение на лекарствата да допринесем чрез цифровите технологии, но и по отношение на е, всички е, медицински дейности в сферата на здравеопазването. Погледнете какво става в Китай, погледнете как на практика може да се постави в контрол едно цяло общество. Ние обаче желаем да използваме това за е, едни положителни резултати в полза на хората е, и времено да зачитаме правото на е, гражданите на защита на техните данни и така Струва ми се, че е, вече говорихме е, за е, по-голямата част от досиетата, но ще продължим да обсъждаме всички тях. Вие, господин председател, говорихте за интернет за всички граждани. Много важна тема. Водят се преговорите са сложни. Е, става дума за универсалните услуги. Е, парламентът Желая също да се гарантира интернет с средна скорост навсякъде и за всеки. Трябва да се инвестират повече средства трябва да се използват и национални и местни ресурси, но също и ресурсите, е, финансовите ресурси по силата, е, по линия на европейските фондове. 3 милиарда казах аз вече, че са предвидени, е, отчасти изразходвани. Да, достъпът до данни, порталите за данни, естествено са един много важен въпрос. Е, трябва да си дадем сметка какво става не само в Европа, но и извън Европа, около Европа. Изключително важно е да инвестираме естествено и в е, сигурността на данните, обезпечаването на данните. Е, данните е, трябва да са на разположение на е, Европейския съюз за целите, за които са предназначени и да няма неоправомощен достъп до тях, т.е. той да бъде максимално добре защитен. Благодаря. Благодаря, много беше интересно. Uh... Ние ви помолихме да дойдете тук да представите докъде са стигнали нещата, тъй като в момента нещата са много динамични и ще бъде тази нова революция ще бъде ужасно важна в много отрасли, включително и в здравеопазването. И да е важно да знаем какво, докъде сме стигнали и какво ще последва независимо дали сме инженери, доктори, философи и така нататък. Ние искаме и трябва да знаеме как ще бъдат обработвани данните и как и как високоскоростният интернет ще обхване цяла Европа, защото това е много важно за бъдещето на Европа във всички отрасли на дейност. Благодаря ви. Рано или късно отново ще се видим и ще продължиме тези теми. Well, we are at high noon. Така, точно 12-те. Прекрасно. Прекрасно. Постижение в а, точно на време сме. Това, че, това редко се случва в институциите, още повече в Европейския парламент. А сега състояние на преговорите. Първо давам думата на госпожа Гростет. Третия трилог бе проведен на 3 май, т.е. не е съвсем пресна информацията а, от доста дни. И е, четвъртия, последният, ще се проведе на 22 май. Госпожа Гръстет, 3 минути имате думата. Donc, effectivement, nous avons eu 3... Благодаря, господин председател. Наистина имахме три, три странни срещи. трети, 10 и 15. А, ние подкрепяме нашата позиция. Подкрепят ме и докладчиците от Комисията по бюджет и външна работа, които и, за, и заедно устояваме позицията на Европейският парламент първо. Съвета направи малка крачка на, на преразсъ гръщане на бюджет 85%. Но разбирате, че нашите позиции все още са много отдалечени. Ние бихме искали да избегнем преразпределянето от съществуващи програми, колкото а, до а, методо, методо, методологията на а, допустимост до известна степен нашата позиция бе приета, но мисля, че трябва да, да консолидираме член 7, а не само дерогацията, на която аз наблегнах. Така че това е един проблем, който ще трябва да обсъдим още. Колкото до програма за дейност, все още Знаете, че парламента настояваше за делегиран акт, така че трябва да устояваме правомощията на парламента относно категориите проекти, които могат да бъдат финансирани от програмата. Тук смятам, че ще стигнем до някакъв компромис. Не, недопустимите дейности съвета има известна трудност да приеме предложението на парламента или поне така както е формулирано, но ще смятам, че ще постигнем е, решение. Е, финансови разпоредби постигнахме компромис, за да не споменаваме финансовите инструменти, но да ги предвидиме за следващата програма след 2020 година. В момента работим по програма 18-20, но, както казах, да ги включим след 20. За следващата програма ще се е, набляга, ще се използва предино ще се използват суб... субсидии. Минимален брой държави членки ние нашето предложение е минимум три предприятия от три държави членки, е, вместо две предприятия от две държави членки. Това беше предложението на съвета. Съвета прие нашето предложение, приехме, а, постигнахме компромис, който би трябвало да удовлетворява колегите. Структурата на премиите. Имаме доста сходни позиции. Ще, ще премия или бонус може да се отпусне на програма КОГЕ, която е по списък ПЕСКО. Бихме искали тези бонуси да бъдат до 30% от цена от средствата за проекта, за да можем по този начин да включиме колкото се може повече програми, проекти. Така, това беше в е, резюме. До тук е, е, постигнатото все още има какво да се желае. Следващия трилог е на 22 май. Знаете, че ние не си губим времето, но нямаше заседание на Корепер между два от трилога. Така че се надявам, че следващият път е, съвета наистина ще има правомощие и ще постигнем е, резултати. Благодаря много, благодаря за кратката, ясна изпита е, информация. Но, да, тайминга не е най добрит Второто. Господин Клод Турмен за управлението. Благодаря. Ще продължа на френски. Donc, euh, les négociations avancent. Преговорите продължават с разумен темп. Сложни са тези преговори нещо като готвенето. необходимост, необходими са правилните продукти, правилната температура, а, за да се получи нещо ядяемо. Миналият път а, оформихме едно добро меню, включихме необходимите компоненти енерги, енергетика и климат до 2030 година. Съвета беше подхвърлил едно изречение за задължение в текста, но не и в приложението, но ние го усетихме това тази хитрост на съвета. Значи казахме, искате да се структурират нещата, плановете и след това да, да няма задължителност. Така че е, председателството прие, че формулировката е двусмислена, така че до 2030 година плановете ще бъдат много подробно разписани до сега държавите членки трябваха да излезат с а, план за а, възобновяемите, а, след това за сигурността на доставките, за мрежите и така нататък. И, а сега всички тези планове ще бъдат включени в един единен план, по този начин ще имаме много по-голяма видимост и ще имаме възможност за сравнение и да видиме кой докъде е стигнал, кой е напреднал и да организираме нещо като състезание между държавите. Така че това наистина беше един пробив. Второ, а, CO2, да, но има и друг важен газ, който е, който е важен за е, климата и за климатичните промени. Това е метана. Ние се е, взехме пример от е, Калифорния. Калифорния, която има политика за CO2, но също така политика насочена метана, така наречената стратегия, стратегия за метана и в момента разработваме подробностите по тази политика. И трето, политиката в областта на, на климата се управлява, ако щете, от е, министрите по околната среда, докато енергетиката е към Министерствата по енергетика на държавите членки. Е, в, един момент целта беше всичко да се смеси и щеше да стане една абсолютно неядяема боза или чорба. Така че сега ще разпределиме нещата. Това, което си чисто енергетично, ще остане към Министерствата на енергетиката. Това, което е стриктно свързано с климата, ще остане към комисиите към Министерствата по околна среда, той ще има различни съвети. Следващата седмица ще трябва да отбележим напредък по два проблема. Първо, енергийната бедност, кризата, финансовата криза и последиците от действията на Lehman Brothers не бяха добре не бяха добре разрешени. Има така наречената енергийна бедност, има и телефонна бедност, ако щете, и, разно, и други видове бедност. И особено в източна Европа има проблем свързан с е, енергийната неефикасност на сградния фонд. Хората живеят в сгради и нямат, е, не разполагат със средствата, за да направят е, съответните реформи и ремонти, така че това трябва да се включи в борбата с, за, срещу енергийната, с енергийната сигурна. И второ, попълването на пропуските. Какво точно е това gap filler, така така? Тоест, да, попълване на, на дубките или пропуските. До края на годината държавите членки трябва да заявят процента на възобновяеми до 2030 година. Първият пропуск или е, ако примерно целта е 35%, държавите е, членки постигнат резултати от порядъка на 33, да речем. Тоест, е, е, европейската цел ще е 35%, а държавите членки ще е, изпълнат е, задължение до 33%. Така че тези е, затова трябва да имаме инструмент за попълване на тези пропуски, на това разминаване до 2030 година. И веднъж е, предприятата дейност, ние бихме искали е, дейностите да бъдат е, така възходящи. Държавите членки биха искали да има много повече гъвкавост. И и да се предвидят необходимите инвестиции в поредните години, поредните, в поредните години в възобновяемите. Под ръководството на Франция и Германия така имаме възможност за доближаване на на позициите. Надяваме се, че другата седмица ще постигнем известно сближаване. Следващата тристранна среща ще бъде през юни. Има още няколко проблема, които трябва да бъдат решени, но аз като така, като знатен и готвач. Смятам, че и разполагаме с време, за да можем да сготвим манджата до края на председателството. Место 3 минути вие говорихте почти 8 минути. Но разбира се, беше много интересно. Пър, първата, друг, предишната среща беше на 26 април, следващата седмица ще бъде следващия проговор. А и на последно място, но не последно по значение, кодекса за електронни комуникации в Европа. госпожа Касиговера е много а, така пра, много търпение позрада ще говоря на матерния, на матерния си език, за да, бъда, за да говоря по-бързо. Много на, На, на бързо. Сега, всеки, е, все, все, все, всеки път, когато обяснявам докъде, стигам, докъде сме стигнали, обяснявам защо се провеждат тези трилози. Имаме четири, четири директиви, които ще бъдат обединени в една нова директива. Сега сме вече в окончателната фаза. фаза. Целта е да приключиме през юни, така както беше предвидено предварително. Цел, целта е наистина да имаме една регулаторна рамка, която да насърчава инвестициите в Европа с цел оптимизиране на възможностите в цифровото общество. Въпросът е да има максимална свързаност с цел растеж и развитие. Обаче за това са необходимо от една страна 50 милиарда, от друга страна 60 милиарда. И преразглеждането на регулаторната марка, която вече е, последната, последното преразглеждане беше през 2009 година. Бе, има за цел да даде, даде възможност за повече инвестиции в, а, елек, в ел, е, електрическият спек, елек, електрическия спектър и цифровизацията като цяло. Ние излез, имаме своя собствена позиция в две области. Айде три да речеме. Първо, кутията на Пандора, която включва много неща и други две области. От една страна радиоелектрическият спектрум. Там имаше наистина много значителен, има много значителен напредък, както въобще не е имало до сега. Защото този е, спектрум наистина се вписва вече в е, единния цифров пазар и а, достъпа до мрежи ново поколение. Това също е от огромно значение. И, и в крайна всичко, всичко, всичко, всичко това е за да постигнем една пълна свързаност от която имат, имат нужда всички, и економиката, и обществото като цяло. Така че смятаме, че наистина на 22 май на следващото заседание, на следващия триалог, ще можем да постигнем споразумение относно достъпа и на 5 юни ще бъде последното заседание. А, и ако всичко върви добре, парламента, комисията и съвета ще можем да приключиме и да съобщиме а, радостната новина на всички. Защо цифровия пазар цифровите инвестиции са едно от големите досиета на, наша, на нашия мандат. Така че се надявам следващия път да не трябва да се връщам към детайлите, защо го говорим, какво обсъждаме и как така нататък, а че просто ще сме стигнали до един финал. Благодаря. Наистина това са огромни промени и се, и се надяваме, че резултатите ще бъдат наистина успешни, но наистина сте направили огромни крачки напред. Благодаря. Изчерпахме дневния ред за тази сутрин. След обед ще се съберем отново тук в 14.30 за изслушване по енергетика и Брексит.